Um, uh, can we start? Yes, okay. Hello, let's start again. Здравейте, да подновим работата си. Е, съжалявам за е, закъснението, но проверявахме с вносителите на петиции е, връзката Започваме с деветата точка от дневния ред. Ще разгледаме петицията 1174 черта 2017, внесена от Исмаел Лопес от името на Асоциацията за околната среда и културата Петон Делобо относно рудника, който се планира в Валде Флорес. И също така петиция 0273 от 2018 и петиция 1140 от 2019 с различни вносители. Все за литиевия рудник Сан Хосе Валде Флорес в Сиера де Касерес. Сега, връзката е отдалечена и имаме известни проблеми с това. Първо да видим вносителите дали ме чуват, да ги поздравя и им давам 5 минути общо. И след това, след като изслушаме отговора на комисията, всеки от членовете на комисията ще има по две минути. Е, е, знаете, е, залите се разпределят с затруднение, преводаческите служби също предвид здравната обстановка и, по тази причина сме ограничени в времето. И така, ще ви дам думата първо на госпожа Берта Антунес от вносителите. А, първо Монтаня Чавес, извинете. Да, Монтания Чавес. Сега да видим връзката обаче как е. Госпожо Чавес, моля да включите бутона за микрофона. Ms. please press speak button. Госпожа Чавес, моля бутона, моля да включите микрофона си. Бутонът е, е с надпис Speak, очевидно. Да, да. Чува ли се? Да, отлично, казва председателката. Е, сърдечно ви благодаря и добър ден е, е, и благодаря за възможността, която ми се отдава в Европейския парламент да бъда и слушана и ще се възползвам от изложението си, за да допълня текста на петицията, която сме внесли и най-вече бих искала да се спра на въпроса за европейското финансиране на въпросния проект Сан Хосе Валде Флорис. За да разберете обаче ясно за какво става въпрос, е, е, ще започнем с е, състоянието на предприятието. Предприятието е започнало едно маркетингова комуникационна кампания, за да популяризира проекта си и да не бере финансиране. В това число са направени постъпки пред е, Европейската комисия и нейния заместник председател Шевчович, е, както и е, пред Европейската инвестиционна банка. Е, през първото полугодие на тази година комуникационното дружество обяви сключването на меморандум за разбирателство за финансирането с Синерджи. Е, става въпрос за една европейска структура, която е свързана с Европейския акумулаторен алианс. Става дума за споразумение за финансиране на проекта от европейска страна на обща стоеност 800 000 евро. И това е първия проект за добив на литий, който е избран за финансиране от Европейския съюз. А също така Европа се найма да е, преговаря с евентуалните изкупуващи, купувачи на рудния добив, на, на лития. И двете е, кампании е, е, разчитат очевидно на различните европейски институции и се позовава на заместник-председателя на комисията, за да спечели обществено и инвестиционно доверие. И така се получава европейско финансиране без особена осведоменост, по която причина ние се обърнахме с послание към комисаря Шевчович, за да го запознаем с действителната обстановка е, като изразихме в същото време разочарованието си от обявяването на въпросния меморандум за разбирателство и европейското финансиране като европейски граждани ние смятаме, че е, обществени европейски средства няма никакво основание да бъдат е, изразходвани, да бъдат харчени за този проект тъй като той поначало е в разрез с всяка нормативна е, уредба, с е, всякакъв разрешителен процес е, за започването на дори самото проектиране. И отново казвам, като граждани на своята държава, като граждани на Европейския съюз, ние се обръщаме към вас, към Европейския съюз по 24-ти договор, е, член от договора. А, има и много други е, европейски нормативни документи, на които можем да се позовем. При това трябва да изразим разочарованието и изумлението си, че европейските контролни органи, в това число ОЛАФ, проявяват очевидно безразличие към въпрос. Как е възможно това, се е, питаме ние. И ние в лицето на вашата комисия за петициите на Европейския парламент настояваме за упражняването на демократичен контрол върху действията на Европейската комисия за разследване на целия въпрос и за изобличаване на измамните начини, по които въпросното частно дружество е привлякло европейска подкрепа. В същото време настояваме преди всяко публично финансиране е, от Европ... страна на Европейския съюз е, да се спазват всички действащи нормативни документи и директиви, в това число за оценка въздействието върху околната среда. Тук можем да се позовем е, на директивите за водата, за местообиталищата, за дивите птици и прочи и прочи има конкретна нормативна рамка, съгласно която може да бъде оценен въпросния проект, а най-малкото, което следва да стане сега, е процедурата да бъде върната в началото си и да бъде проведена както се следва. Качеството на звука се влушава, е, съжалявам. Госпожо Монтаня, председателката прекъсва ораторката с молба да приключи, тъй като времето изтича. И също така ние настояваме предприятието да възстанови щетите на терен, които вече е нанесло е, при първите проучвателни е, работи и да се отдаде дължимото на авторитета на местната общност. Цял един град, който е в списъка на ЮНЕСКО на световното наследство, с жители, с население от 100 000 жители, не може да бъде пренебрегван така сега, благодаря ви, казва председателката, следващата от представителите на вносителите. Е, моля ви 5 минути и не повече. Е, е, благодаря. Аз съм Бер... Антониес Берта и съм от града Касерес с 100 000 жители. Население през 1986 година обявен от ЮНЕСКО за световно наследство – а, е, е ние, града се намира в близост до Сиера де ла Моска, до, до, до един планински а, район. А, и а, а, се грижим ние, жителите на, на този град, за опазването на околната среда и на културата. Ние сме внесли още от 81- година на миналия век различни е, е, проекти за защита на района, които са научно обосновани и се ползват е, с обществена подкрепа. Ние държим целият район да бъде обявен за защитен ландшафт. А е, от края на 2016 година е, едно дружество, наречено технология Екстремения делитио, занимаващо се с допив на и проявява интерес към нашия район и ежедневно е, вече провежда проучвателни работи е, за литиеви е, залежи, без е, да бъде уведомен който и да било, без местните жители да знаят за това. Не е обявен публично този проект, тези намерения. И различни обществени дейци, правозащитници и еколози вдигнаха тревога за да се сложи край на тези проучвателни работи, които са на по-малко от един километр от застроената част на града. И така се разкриха лека по лека потенциалните екологични последици за, за елементите на околната среда, за общественото здраве, липсата на пълна прозрачност. Беше създадена, създадено обществено дружение – за спасение на Монтаня де Касерес и е, за отхвърляне на добивния проект. От самото е, начало, след като се запознахме с работите по проекта, установихме значителни нарушения по е, информирането на обществеността и невъзможността всъщност местните граждани да изразят своето мнение, своите възражения. Ето защо ние настояваме процедурите да бъдат върнати обратно към началото си и да се извърви закона установения път, е, в това число с 30-дневно предизвестие за обществено обсъждане то, нищо от това не е извършено, в е, е, е, това число местно законодателство на Испания, съгласно чието шести член се предвижда обществено участие и право на достъп до информация. И съответно информационният период не може да бъде по-къс от 30 дена. не е обявен проекта в Държавния вестник на страната и по този начин са нарушени правата на гражданите, както и на редица директиви, в това число на четвъртата от 2003 на парламента и на съвета за достъп на обществеността до екологична информация. В е, тази директива фактически се реализира Архуската конвенция – а можем да споменем и бялата книга за европейското управление и зелената книга за прозрачността. И по тези причини ние питаме, защо не е изпълнено законодателството за общественото участие? И то когато е трябвало действа европейско законодателство, което следва да бъде съблюдавано и изпълнявано. А не ние, гражданите, да бдим денонощно за това, че администрацията си върши законосъобразно работата. Защо сме оставени беззащитни на практика? Слава Богу, нашата местна общественост е достатъчно активна и, и се ангажира да протестира, да демонстрира, да а, а, ангажира политическите сили повече от 30 3000 души се стекоха на, на митинг, за да протестираме срещу проекта, срещу неговото европейско финансиране. Повечето от нас очакваме отговор, отговор на отправените от нас възражения и протести за да можем да изпълним пълноценно правото си на гражданско участие преди вземането на такива важни решения. Очакваме от вашата комисия да не закрива процедурата по петицията и да продължи да упражнява демократичен а, контрол а, преди да бъдат направени каквито и да било финансови ангажименти по този проект, който е, съдържа изобилие от нередности. Благодаря. Господин Мустафо има думата.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 господин Чавес, очевидно. Чуваме ви отлично, казва председателката. Преводачите, за съжаление, не чуват така отлично. Ами да започнем тогава. Да, да, 5, минути. Микрофония и ехо в канала. Аз ще говоря от името на господин Мустасо. Ние сме представители на една общност, която е сърцето и белите дробове е, е, на е, нашата територия. А, ние сме едно природно и културно богатство не само за местните жители, а и за посетителите, които могат да се порадват на дивата природа, а, а, да укрепят здравето си а, у нас. А, ние сме а, а, район с богата история, представящ една е, действително пъстра е, културно-историческа мозайка, по която и причина е, районът е обявен за световно културно-историческо наследство от е, ЮНЕСКО. Е, районът е също така средище на устойчиво развитие и е, е, селско стопанство. Съжаляваме, много е лошо качеството на звука, почти не се разбира какво казва оратора, който освен това чете с твърде висока скорост. Ораторът говори за щетите, които ще бъдат нанесени от проекта, за неговата близост само на 300 метра от водохващането на града, на километър и половина от болница и университетски комплекс. Става въпрос за въглероден отпечатък 200 тона на година за азотен двуокис, за хлорни емисии на стойно 60 тона годишно и така нататък. И това в близост до световно историческо наследство, отново повтарям. Представете си щетите, които ще бъдат нанесени на почвите, на подпочвените води, които са източник на питейна вода и за града. Необходимо е да опазим всичко това. Дърветата, водите, въздухът и почвите. Това е отговорност наша и на правителството. Не можем да приемем този минодобивен проект под формата на открит рудник. Никой не би могъл да се надява още повече на економическия успех на този а, а, проект. А, и, и това сякаш би трябвало да бъде а, достатъчно, но а, а, за съжаление а, работите а, продължават а, и вече а, 3 години а, очакваме разрешение на въпрос Хиляди е, наши съграждани е, демонстрираха е, в протест срещу проекта и ние настояваме, е, е, като се започне от кмета и през областните и националните органи и до Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка да се откажат от този проект. Знаем, че заместник-председателя на комисията е, Шевчович проявява особен интерес към него с оглед развитието на европейската акумулаторна и и на промишленост. Обаче това в разрез с нормативната уредба. Без да се познава тя, се говори от името на Европейската комисия. Имаме директивата 79409 от 79 година за дивите птици, директивата 9243 от 92 година за дивите местообитания – 2060, е, също директива от 2000 година, рамкова директива е, за водите, директива 2001-42 е, за оценка на екологичното въздействие, 2011-92 за отново оценка последиците от определени публични проекти, както и частни, прочем, за околната среда. Защитата на, на природните ценности не е въпрос на романтика, не е лукс, а е необходимост. Необходимо е да се стремим към устойчиво развитие и не бива повече да загърбваме е, съдбата е, на нашата общата околна среда. Това е, е обществен дълг това не означава, разбира се, че сме против промишленото развитие, но то не може да бъде в разрез с природата и интересите на местните граждани. Не можем да допуснем да се нанесе непоправима щета на Сиера Моска и Европейската комисия не би могла да участва с подкрепата си в такова едно посегателство. Е, и най-сетне с това, е, изразявайки надеждата, че ще ни подкрепите, е, ви моля да не закривате процедурата по петицията и ви благодаря за вниманието. Благодаря. Сега е, да видим какво ще ни каже е, комисията. Господин Петър Хандли, е, началник звено с 2 в Генерална дирекция Растеж, както и представителя на Генерална дирекция Околна среда, господин Хосе Мартин. Първо господин Хандли. економика. Всичко това без да жертваме екологичната защита. Онова, което идентифицирахме в стратегията тази сутрин е, че ще ни трябват много суровини, за да разработим чист транспорт, потребителската електроника, коя, на която хората държат, но ние държим твърде много на внос от много малък брой страни, в които екологичните и социални условия са слаби. И в Европа имаме ресурси, и имаме също така регулаторна рамка, чиято цел е да направи така, че да използваме природните ресурси и заедно с това да спазваме а, екологичните и социални условия. За това смятаме, че е необходимо да се да се откажем от двигателя с вътрешно горене към електромобили. Техните батерии имат нужда от лити и други суровини. В Европа има литиеви ресурси, които можем да използваме. И една от тези, един от тези залежи е в Испания, но не само там. И затова комисията изпраща положителен сигнал да направи всичко в Европа, но по един отговорен начин. Литият беше добавен към списъка на важни суровини по причините, които представих и коалицията за батерии обединява фирми и организации на гражданското общество. Целта е да разработим възможности за отказ от замърсяващите автомобили да разработи, да се разработят батерии, които да съхраняват енергия. EIT за суровини е независима организация. Тя не осигурява финансиране, което подкрепя проекта като такъв аспектите, които представляват интерес за ЕИТ, е новаторския процес на преработка, който е много по-слабо замърсяващ в сравнение с много други страни и процеси. Използват се различни химикали и е много по-слабо замърсяващ. Ето защо за нас това е възможност да се изчисти преработката на лития в Европа и света. Средствата не идват непременно от бюджета на ЕС, тъй като те имат собствени ресурси и всичко, което те всичко, всичките им разходи са обект на проверка от Сметната палата. Този проект в заключение ще се осъществи при две условия. Първо, да удовлетвори всички европейски и национални регулаторни изисквания. И използването на суромини е, е в изцяло в правомощията националните и поднационални власти. Второто условие – да има социална търпимост към проекта. Това означава местната общност да гласува, местната, местната общност да гласува, местната власт да го одобри, така че сега вие водите сериозна дискусия за втория аспект и аз мисля, че това ще определи до голяма степен бъдещето на проекта. Както виждаме обаче, няма нарушаване на европейското съгонодателство, но ще дам думата на колегата от Генерална дирекция околна среда. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите на петицията за яснотата, с която формулираха своите законни възражения. И от името на дирекция околна среда на Европейската комисия бих искал да допълня казаното току-що от колегът. Е, бих искал обаче да се спра единствено на екологичните аспекти на проекта, имайки предвид наистина, че Проекта поражда и социални и економически съображения, е, на които няма да се спирам сега, разбира се. От екологична гледна точка, мисля, че се каза от вносителите на петицията, а и комисията разполага с подобна информация, че областните испански е, власти, е, които отговарят за процедурите, разрешителните процедури е, по проекта, все още не са приключили тези процедури за даване разрешение за проучвателна дейност. И също така компетентните испански съдилища са първоешелонни, така да ги наречем, е, гаранти е, е, за спазването на европейското екологично е, законодателство и имат богата практика в това отношение, обявявайки за нищожни определени решения, връщайки процедурите към началния им етап и така нататък. Уместно е да кажем, че при такива проекти имаме проучвателна фаза и, предпроектна фаза и най-накрая, преди да се стигне до реалната експлоатация на е, природните залежи. Когато е, площта, която се обхваща от проекта е повече от 25 хектара, е, такъв проект, какъвто и в случая, с който, за който разговаряме, подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Това по директивата която действа. И именно в хода на такава процедура е, компетентните органи ще трябва да разгледат е, всички последици, които би могъл да причини е, проекта при различните си инвестиционни и експлоатационни фази по отношение на местното население, по отношение на елементите на околната среда, биологично многообразие, културно-историческо наследство, в това число природни забележителности. И това е процедура, при която, както казах, прочем, трябва да се включат и въпросите за биологичното многообразие, това по директивата за птиците и за местообитанията, директиви, които бяха споменати от вносителите на петицията. И в тази връзка бих искал да посоча, че комисията е публикувала насоки относно формата, начина по който да се провеждат добивни е, е, и енергийни дейности в съответствие с въпросните директиви за местообитанията е, и дивите птици и в контекста на Натура 2000. Това са много интересни, трябва да кажа, насоки. Те са относими в случая на, на този проект. И във всеки случай бих искал още веднъж да напомня, че процедурите, свързани с отдаване под концесия, проучвателни работи, експлоатация на природни богатства и така нататък, задължително подлежат на оценка на въздействието в околната среда, която обаче не е приключила. И дума не може да става на този етап за каквото и да било разрешение. И разбира се, когато бъде дадено, ако бъде дадено такова разрешение, то ще подлежи на атакуване пред националните съдилища. Така че трябва да се изчака съответния процедурен етап. Още повече, че определени процедурни действия са отменени, е, както, както се разбра, и местните граждани ще могат да упражнят законните си права. И оттам нататък вече е, местните и областните власти, компетентни за това, ще могат да приключат процедурата. Действията, които които са свързани с управлението на съответните отпадъци, впрочем, също подлежат на отрасловите задължения по директивата за управлението на отпадъците от минодобива. Това е директива, която ще се приложи конкретно в случая и от нея се пораждат определени задължения, и никаква дейност от какъвто и да било вид не може да се осъществява във връзка с минни отпадъци, която би била в противоречие с директивата и с становището на компетентните органи. Тази директива, е, както добре знаят вносителите на петицията, дава възможност и за участието на местната общественост в процедурата по даването разрешение за депониране на отпадъци с препращане към директивата за достъп до е, екологична информация. И всичко това добре се познава от носителите на петицията, които, впрочем, по, по силата на тези документи упражняват и правата си. Е, бих искал също така накратко да посоча, че директивата за управление на добивните отпадъци предвижда добивните дейности да попадат в приложното поле на директивата за екологичната отговорност е, за е, предотвратяване и преодоляване на последиците от нанесени на околната среда щети. И по едната, и по другата директива е, които току-що споменах. Имаме адекватна нормативна уредба и механизми за достъп до правни защитни средства по съдебен ред. Впрочем, било то под пред същински собствено съдебен орган, било то пред друг независим експертен орган, който да се произнесе по същество относно взетите административни решения. И а, в заключение бих искал също да напомня, че Очевидно, адми... административните органи в случая са длъжни да спазват задълженията си, които проистичат от европейското екологично законодателство, и в противен случай винаги има възможност определени решения да бъдат атакувани пред първоинстанционните съдилища с позоваване на съответните европейски актове. Това според мен са сериозни гаранции. За сега сме далеч от приключването на процедурата. Ние всъщност не знаем как ще приключи тя и е уместно да оставим компетентните национални органи да извършат своята работа по оценка е, на, на различните сведения, на, на, на документацията, която е внесена е, за издаване на необходимите разрешителни. Нека те приключат своята работа. И оттам нататък отново, механизми за защита са на лице и те винаги могат да бъдат ползвани от заинтересованите страни. Благодаря. Благодаря на двамата господа от Европейската комисия за яснотата на техните изложения, които далеч не винаги са така ясни, що се отнася до комисията. Сега ам, колегите от парламентарните групи, господин Яр от НП. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на вносителите на петицията, благодаря и на представите на Европейската комисия за изчерпателното изложение. Мисля, че на всички им стана ясно какъв е проблема. Всичко е ясно. Това може би е първата ми забележка. Вносителите се обръщат обаче днес към, към нас, то е защото очевидно изпитват недоверие. Европейската комисия ясно ни обясни, че процедурата те първа започва, започват проверки на всички е, възможни измерения, било то с околната среда, с културното наследство и социалните последици. Е, и все пак, въпреки това, вносителите се обръщат към нас. Това е и първата причина, поради която ви призовавам да не закриваме процедурата. Важно е всички етапи, които ни описа Европейската комисия, действително да бъдат спазени въз основа на европейското законодателство и действително да бъдат изпълнени изцяло и последователно. Това, което ни обясни Европейската комисия, особено последният колега от Европейската комисия, беше дори прекалено успокояващо със своята изчерпателност, така че ви моля да не закриваме все още процедурата, за да сме сигурни, че това, което ни казахте, действително ще се спази. Вносителите казаха, че вече че не е никого, че не е отпуска никакъв лиценз, не е ясно кой започва и извършва в момента проучвателната дейност, е липсва прозрачност. Европейската комисия ни представи съвсем друг поглед към нещата, така че трябва да се опитаме да намерим някакво равновесие между това, което твърдят вносителите на петиция политиците и това, което твърдят представите на Европейската комисия. Така че, моля ви, нека да не закриваме за сега процедурата, нека да, да последим какво се случва на място. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Sánchez Amor del Grupo Socialista. Господин Санчес Амор от Социалисти и Демократи. Благодаря, госпожо председател. Приветствам своите съграждани за това, че така достойно упражняват гражданските си права. Явно а, нещата са а, а, преждевременни. А, за сега очевидно а, а, нищо конкретно не е постигнато в административната процедура. Имаме отменени решения, върнати а, производства. А, и а, а, въпросът а, за финансово-търговските отношения на дружеството а, е, е отделен а, въпрос. А, както изглежда, още повече въпросното предприятие е извършило определени нарушения и било обект на разследване – е, е, от органите е, в Испания, както по околната среда, така и по минодобива. Казва се, че процедурата обаче при това е вход. Питам се, как ще продължава тази процедура, след като тя вече е опорочена? Тя е компрометирана. Испанското законодателство не допуска по-нататъчно е, е, продължаване на процедурата. Това, че комисаря Шефчович е, подкрепя определен проект в нарушение на три члена на договора, според мен е до някъде преувеличено. Въпросното инвестиционно-технологично сдружение, ЕИТ или Синерджи е частно сдружение и то няма отношение към европейското финансиране. И отново, значи всичко все още е в ход. На този етап, според комисията, няма нарушение на европейското законодателство, няма европейско финансиране и освен това действат правата на испанските е, съдилища. А, ние бихме могли да се върнем обратно на този въпрос при промяна на обстановката, но на този етап, според мен, нямаме основания за по-нататъчна работа по тази петиция. Благодаря, госпожа Данока има думата си. От името на групата на Зелените бих искала да изразя нашата благодарност към вносителите за това, че повдигнаха въпроса. Аз трябваше да реагирам на казаното от представителите на комисията. В първата част Първата част на господин Хендли беше преведена на български, а не на английски, така че много не разбрах. Но доколкото разбрах вашата обосновка, вашата оконча, крайната цел е много добра. Има нужда от батерии за електромобили. Не може, обаче, не може обаче да се постиг, да се търси добра цел с всякакви цели, с всякакви средства. И сега това, което се прави с е, литиевата мина е недобро. През есента чухме презентация Видяхме снимки, видяхме как колко е тежко въздействието върху околната среда. Очудващото е също така, че комисията казва, да, има възможност да се протестира срещу решенията, свързани с екологичната, с оценката на екологичното въздействие. Само, че те не искат да направят сами нещо. Това не е, е уместно поведение. Съжалявам, комисията трябва да излезе със собствена позиция и знаем, че е, една открита мина на 800 метра от морето и е нещо, което е напълно неприемливо за Европейския съюз. Така че нашето предложение е петицията да не се закрива и да помолим комисията да, да предприеме активни действия, а не да чака да види какво ще се случи това не би бил уместен подход. Благодаря от ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал е, да благодаря изрично на вносителите на петицията. Добре е, че вместо да слушаме Грета Тунберг, е, можахме да изслушаме тримата вносители е, на петицията, вместо да се занимаваме с общи приказки, понеже е, в крайна краща всичко тук се свежда до Европейския съюз. Европейския съюз осъжда Европа на такива проекти. В случая добива на литий е от съществено значение, за да се конкурираме с китайската промишленост в електрическия автомобилен транспорт. видите цели, за да преодолеем въглеродните емисии, ще трябва да нанесем други дълбоки щети на околната среда. Не е ясно, впрочем, до какви реално ще бъдат последиците и всичко това обрича местната общественост най-малко на едно неясно бъдеще първо на първо трябва да се направи необходимото, защото експлоатацията на въпросния родник да бъде, да, да нанася минимални вреди на околната среда с минимално въздействие. На второ място, никой не каза нещо особено важно, този проект ще наруши ландшафта на планинския релеф, който също е част от природното и историческото наследство на района. Околната среда не е само флора и фауна. Околната среда е човешка среда с своя културен, духовен аспект. И на трето място – трябва да се е, направи необходимото, защото този чуждестранен е, стопански конгломерат, е, който се финансира с парите на европейските данакоплаци, да а, а, а, гарантира възстановяването на цялото накърнено природно и културно-историческо наследство. Е, и най-сетне, Европейския съюз, като обрича е, е, цяла Европа на подобни проекти, за, за да се добива литий, той, Европейския съюз, трябва да гарантира социалното благополучие, заетостта, край на краща финансовото благоденствие на местните общности, за да не ставаме жертва на експлоатация отвън. Госпожа Родригес Палоп, Обединена левица. Моля да натиснете бутона да включите микрофона си. Мария, Мария Госпожа Родригес. И, и, и звука, и, и, и, и видеото. И трябва да се включат. Имате един бутон, който трябва да натиснете. Опреснете екрана, ако искате. И, и, и там на екрана ще се появи бутон. Si le parece a la señora Rodríguez Palop, pasar... А, ако не може госпожа Родригес Палоп сега да, да се включи, е, ще изчакаме, ще минем на следващото изказване и ще ви дам думата, госпожо Палоп, след това. Е, е, господин Суидо от ЕНП. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да, дам, да, да благодаря на вносителите на петицията и да им кажа, че правата, които упражняват, са напълно законни и тях, техните постъпки пред нас са свидетелство за това, че е, социално-економическото развитие и благоденствието на местните граждани е, ще бъдат приоритет за Европейската народна партия. Ние подкрепяме предприемачеството, новаторството, е, развитието на литиевата технология за електрическия транспорт е, е, е нещо е, солидно от економическа гледна точка, обаче, разбира се, подлежи на оценка на екологичното въздействие, не само на стопанската си е, осъществимост независимо от економически ефект, от, от заетостта, която може да породи този проект, този открит рудник, той, разбира се, е, ще има своето екологично въздействие и това трябва да бъде оценено. Тук можем да видим от картата на, на терена с замърсяване на, на басейна на местните реки, с нарушаване е, на, на ландшафта. Въобще, всички подпочвени води ще бъдат е, засегнати. Е, още повече рудникът е на едва километър и половина от града. И, и това определено ще накърни статута на този град, вписан от ЮНЕСКО в списъка на световното културно-историческо наследство. Това само свидетелство за сегашната тежка обстановка и, и политическа такава, е, не на последно място в резултат от е, здравната е, криза. И не, не можем да си позволим на този етап да приключваме наблюдението от своя страна по тази петиция. Нека процедурата остане отворена и да изчакаме по-нататъчните действия на областните власти, които надяваме се да разсеят всяка сянка на съмнение, надвиснала над този проект. И още повече Европейският съюз ще трябва да блюсти за защитата на интересите, здравето и наследството на всеки европейски граждани. Значи, петицията трябва да, да, да остане отворена. Комисията ни да не се произнася окончателно и да продължи да проявява бдителност. Благодаря, господин Златовски Екаре. Уважаеми дами и господа, тези граждани упражняват гражданските си права. Няма мотиви за благодарности. Заедно с това тези инвестиции, както литиевата мина, имат своето, своите предимства и недостатъци. Предимство, защото дават възможност за добиване на литий и да се прехвърли производството на литиеви батерии в Европа. Има, разбира се, и отрицателни аспекти те се разглеждат в петицията. Разбирам, че в Испания се провежда процедура, която проверява всички тези аспекти. И имам притеснение, че тази петиция се представя малко преждевременно. Може би тя трябваше да се внесе когато приключи процедурата. Процедурата все още не е приключила. Може би трябваше да се изчака малко. Госпожа Палоп вече може да се включи. Дава ми думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз а, а, първо бих искала а, а, да поздравя най-сърдечно своите съграждани, вносители а, на петицията, а, с благодарност, с огромна благодарност за огромните колективни усилия, които полагате от 2016 година, за да се хвърли светлина върху един определено нередовен и непрозрачен проект. Тук става въпрос и за фиктивно създадени търговски дружества, които да прикриват е, самоличността на реалните инвеститори. Поначало целият проект да бъде обграден от тайна и, и мълчание, а той без съмнение е, ще засегне интересите на местната общност, е, ще повлияе върху околната среда и общественото здраве. При нарушение на процедури, както е, беше казано. Ние не можем да допуснем да замърсяват водите ни и териториите ни с какъвто и да било стопански и економически интерес – е, е, е, литият в крайна краща не е устойчив елемент. Това е химически елемент с сериозни, тежки последици от химичен характер за околната среда, с последици за белите дробове, с последици за подпочвените води. В Естремадура особено район, който, който е засегнат от е, продължителни суши, замърсяването на, на атмосферния въздух с и може да отежни е, пожарната обстановка. А казва се тук, разбира се, че става дума за заетост, за економически ефект, но нека не забравяме, че районът е богат и иначе и би могъл като със своето културно-историческо наследство да привлича приходи. Зеленият курс на Европа не може, за да ни предпази от въглерода, да ни хвърля на бонището на лития. Тук става въпрос за договорни положения, за самия договор за функционирането на Европейския съюз, а, а от друга страна за стопански интереси, които пряко засягат интересите на гражданите и са в разрез а, е, с е, демократичните принципи а, е, на съюз. И за това първо да се запази процедурата пред нас, на второ място да се осъществи посещение на нашата комисия на място, и на трето място да поканим, да поканим членовете на Сдружението за защита на района да излязат с подробно проучване на последиците от този проект. А, така, накрая само няколко минути на вносителите на петицията. Имате само една минута за заключение. Нямаме никакво друго време. Госпожа Монтаня Чавес, на вас се пада честа. Натиснете бутона, моля. Да. Какво да ви кажа? Е, сърдечно благодаря. Е, за това, че ни подкрепяте за предложението да продължите контрола от своя страна по тази е, е, петиция. Да, наистина правомощията са преди всичко национални на Испания, обаче има въпроси за европейско финансиране с обществени европейски средства, които са наше общо богатство и е, съответно е, трябва да се упражнява контрол, както каза току-що и е, госпожа Палоп от Европейския парламент. Е, това е част от правата и задълженията на Европейския парламент за упражняване на контрол върху комисията. Господин Санчес Амор по-нататък каза и ние сме съгласни с него, че областта Екстремадура трябва да продължи процедурата, но не може да се продължава една процедура, която е незаконосъобразна от самото си начало. До сега вече са допуснати редица нередности. Госпожо вносител, председателката прекъсва. накрая нека да кажа, че нашето сдружение, нашата платформа винаги и за напред, ще бди за опазването на, нашия, на нашето природно богатство, на, на белия дроб на Екстремадура, която е, който е планинския релеф и така нататък. Председателката прекъсва. Извинявайте, каза председателката, наистина нямаме време. А сега госпожа Берта Антуниес, една минута. Благодаря. Ще дам думата на, на колегата от Сдружението. Благодаря за изразената подкрепа, за признанието е, и, и за коража, е, който ни давате на нас, защитници е, на природното богатство пред административните власти, които са глухи за нашия протест, които нарушават нормативната уредба от самото начало. Въпросното предприятие, въпросния промишлен конгломерат не би трябвало да има каквото и да било място у нас. Тук не става въпрос за, за инвестиции, става въпрос дори за проучвателна работа. Още от 73-та година на миналия век действа у нас закон за минното дело, който е вече нарушен. По-нататък никой не говори за, за самата технология, за открития рудник – като е, е, добивна е, технология. А, а по-нататък какво ще стане с продукцията, с въпросите, литиеви батерии, за чиято вторична преработка въобще не се мисли междувременно, ще разрушим духовното, не само физическото здраве на, на човечеството. Отново казваме, това е зеления дроб на, на, на нашата област Екстремадура. Ще се отсекат е, е, е, дървета, ще се обезлеси голяма част от планинския масив. И вместо да се секат дървета, да се използват за, за гориво, а, а, да, да а, <coughs> се изпускат а, а, въглеродни емисии във въздуха, би трябвало да помислим, прекъсва председателкът. Благодаря ви. Нямаме повече време, казва председателката. И в заключение по тази петиция Благодарим на вносителите, на комисията, на всички колеги, които е, се включиха. Е, предложението ще е, остане е, отворено на дневен ред. Е, и като се прави оговорката, че областните е, власти по опазването на околната среда на Екстремадура, е, те първа трябва да се произнесат. Е, по е, проекта. И що се отнася до активното отношение на нашата комисия, ние от сега е, възлагаме на Европейската комисия да ни държи в течение при е, всяка промяна на обстановката. Следваща точка от дневния ред 377-2020. Вносителят е унгарски гражданин Ференц Тибор Жак за нарушение на основни права и свободи във връзка с здравната криза в Унгария. Давам думата на вносителя за 5 минути да развие своята петиция. Como vemos que el peticionario no está conectado, le daríamos la palabra. Носителят като че ли не е свързан. Затова ще дам думата на Барбара Нолан от Европейската комисия, Генерална дирекция правосъдие. Благодаря, госпожо председател. Искам в самото начало да кажа, че тази петиция повдига широк кръг въпроси. Повечето от тях са свързани с декларацията на е, унгарското правителство за опасностите. Много мерки бяха прияти, които обаче не се основават на опасната ситуация. Е, ние разделихме отговора на 7 части преди да навляза в тях обаче, искам да кажа в по-общ план, че повдигнатите от вносителя въпроса са свързани с демокрацията и върховенството на закона. Това са основополагащи ценности на Европейския съюз. Комисията от самото начало казва, че Отговорът на тази криза трябва да е в съзвучие с основните принципи и ценности, заложени в договорите. Извънредните мерки не трябва да излизат извън рамките на необходимото, да бъдат съразмерни и ограничени във времето, както и в съответствие с конституционно гарантирани предпазни мерки и конституционно признати стандарти. Освен това, подобни мерки трябва да бъдат обекта на редовен контрол. Комисията активно следи извънредните мерки, взети в, взимани във всички държави членки, в това число Унгария и по-конкретно върховенството на закона, основните права и европейското право. Е, ние правим това от началото на кризата. Най-напред за опасност, за състоянието на опасност, декларирано в Унгария. Що се отнася до оплакването на вносителя за тази ситуация, комисията установява, че в съответствие с основния закон пред срокът на, този, на това състояние не беше предварително обявено и правителството има правото, имаше правото да ги удължава или прекратява. Мерките бяха по-пространни в, в сравнение с други страни при липсата на ясна времева граница. Що се отнася до конституционалността на правителственото постановление, обявяващо състоянието на опасност. Унгарските власти, по-конкретно Конституционният съд е този, който трябва да реши дали националните източници на правото съответстват на разпоредбите на основния закон. Втората област е свързана с използване на военни служители за връзка в стратегически фирми и поставянето на фирми, търгувани на борсата, на борсата под държавен надзор. В решение на съвета за националната програма за реформа на Унгария и становището на съвета за програмата за стабилност на Унгария някои извънредни мерки, използвайки правомощията, предоставени на правителството по състоянието на опасност, повдигнаха въпроси, свързани с необходимостта и съразмерността и бяха пречка пред економическата дейност и стабилност на нормативната среда. В тези мерки включват разполагането на служители за връзка и поставянето под държавен надзор фирми, търгувани на борсата. Този въпрос беше повдигнат и в препоръка в рамките на семестъра 2020. Съветът препоръча Унгария да направи, да, да гарантира съразмерността на всички мерки, ограничеността им във времето и съответствието им с международни европейски стандарти и да не пречат на економическата дейност и стабилността на нормативната база. Комисията е изявила, заявила своето мнение. Ще продължим да следим ситуацията. По-нататък използването на военните в болници. Що се отнася до разполагането на военни служители за връзка, които да следят капацитета за отговор на кризата в съответствие с член 168.7 на договора за функциониране на Европейския съюз – Отговорността за формулиране на начина по който здравните служби се организират е на държавите членки. В резултат на това комисията не е в състояние да коментира адекватността на тази конкретна мярка. По глобите налагани на лица, които са демонстрирали срещу извънредните мерки – имаше демонстрации срещу мерките и комисията напомня, че свободата на събиранията е заложена в Харта за основните свободи. Сам, но в съответствие с член 51.1 на Хартата, Хартата се прилага за държавите членки само при прилагането им на европейското право. Спазването на правилата за демонстрации и мерките за опазване на реда и сигурността, както и прилагането на правила за уличното движение са в правомощията на държавите членки. В тези случаи държавите членки, съдебните органи са тези, които следва да гарантират защитата и спазването на основните права в съответствие с международните правила. Що се отнася до криминализирането на разпространението на фалшиви новини, в съответствие с новият закон за фалшива информация, който предвижда лишаване от свобода за 5 години, комисията многократно е подчертавал, че демокрацията не може да функционира без свободни медии и в тези трудни времена трябва да се осигури такава свобода. Криминализирането на, раз, на разпространение на фалшива информация за кризата в новите разпоредби на унгарският наказателен кодекс е, не, няма ясна обосновка и има строги санкции. Това е свързано с правната сигурност и може да, да затормози свободното изразяване. Гражданите трябва да бъдат информи, да, да получават информация и да търсят отговорност от властите. Ето защо комисията следи спазването на тази разпоредба. по-конкретно процедурите предприяти. По-нататък по наблюдението и събирането на лични данни от полицията. Що се отнася до правомощията националните служби за сигурност, комисията отбелязва, че в съответствие с член 4.2, националната сигурност е в правомощията на всяка държава членка. Регламента за защита на личните данни и директивата за е, неприкосновеност на личния живот не се отнасят към дейности лежащи извън обхвата на европейското законодателство. Заедно с това, основните права, като правото на защита на личните данни, трябва да спазват принципите на съразмерност и необходимост по европейското право. Освен това, в момента се водят две дела в Европейския съд, които са свързани с ограниченията на понятието национална сигурност, както и приложението на европейското право, регламент защита на личните данни и двете други директиви, които споменах. По, по отнош... Когато се изисква за да доставчите на електронни услуги да предоставят данни, решенията на съвета ще дадат пояснение за взаимодействието между защитата на данните и сигурността. Комисията ще следи ситуацията в Унгария. Искам да посоча също така, че законността на обработването на личните данни е предмет на, е, е предмет е част от юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека. Петицията повдига въпроса за изменението на закона за полицията. Данните на лица, разпитвани от полицията, се съхраняват за 25 години обработката на личните дейни, е, данни за целите на разкриване и санкциониране на престъпни дейности е, са част от е, директивата за защита на личните данни. Държавите членки следва да предоставят съответни срокове за изтриването на лични данни и за периодичен Госпожо Нолан, много мога ви моля да се ориентирате към заключия. Вече, говорите вече 11 минути, а ние изоставаме. Извинявайте, но, е, но въпросите в тази петиция са много бройни. Комисията ще разглежда този въпрос в контекста на проверката на транспониране е, на директивата за защита на личните данни. Бихте ли ми отпуснали още 3 минути мерки, свързани с признаването? Съжалявам, но е невъзможно. Защото тази петиция имаме още една. а не можем да останем да работим след 6.45. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на господин Коша. Добър ден, дами и господа! Много съжалявам, че вносителят на петицията не можа да се включи в днешното ни заседание. Става дума за един много активен гражданин, който вече е внесъл повече от 10 петиции, всяка с различна тема. Тази петиция, която обсъждаме сега, засяга по-различна тема. Става дума за един нов закон, който беше прият от унгарския парламент през месец марта 2020 година и е, законът беше защита на населението от е, пандемията от COVID-19. Това беше петицията. Но имам и една нова новина за вас, тъй като представител на комисия забрави да ви каже нещо много важно. На 16 юни тази година законът беше отменен, тъй като извънредният, извънредният период приключи и вследствие на това унгарският парламент отмени закона, а Унгария продължава да се бори срещу коронавируса без този закон, който, както вече казах, беше оттеглен. Унгарското правителство успешно се бореше с вируса през последните няколко месеца и направи всички посилите си, за да защити своите граждани. Постигнахме успех в ограничаването на броя на смъртните случаи. Според мен, този законодателен акт беше нужен, но ако не греша, в денят след отмяната на съответният закон. Вносителят на петицията изпрати още един документ на Европейската комисия и мисля, че тук той не проявява добра воля. Смятам, че той е предоставил заблуждаваща информация на комисията по петиции. Днес Унгария се бори с COVID-19 съгласно националното законодателство в сила. Имаме специфична комисия, която се занимава с това. Националният здравен координатор също се занимава с управлението на кризата, а в болниците се лекуват пациентите. Мисля, че Европейският парламент и Европейската комисия обърнаха много внимание на темата. Европейският парламент също така прие резолюция, посветена на този закон за извънредното положение, прието от унгарският парламент, който значи, че парламент вече с позиция по темата. Европейската комисия продължава да следи положението в страната. ресорната комисия, а именно комисията по основни права и свободи. Комисията Либе също следи темата отблизо и редовно я включва в дневния си ред. Още веднъж бих искал да подчертая, че този закон вече е оттеглен. Той вече не е в сила. И голяма част от информацията, която се съдържа в тази петиция, е вече устаряла, законът вече не е в сила. Комисията Либе се занимава редовно с тази тема, Европейската комисия следи положението в Унгария. Европейският парламент е приел резолюция по темата, така че с всички, всичко нужно сме направили по темата. Господин Айгюс Селиба има думата. И така, най-напред бих искал да благодаря на вносителя за тази важна петиция. И в а, отговора на казаното от а, колегата Коша, а, този закон действително беше отменен от на 16 юни, това беше отменен от Европейският парламент, но продължава да има проблеми и редица правозащитни организации в страната показват, че възможността да се обяви всеки един момент извънредно положение в страната дава възможност правителството да управлява с укази по този начин да наруши върховенството на закона в държава членка на Европейския съюз или казвам с други деми да се нарушат някои от основни основните принципи, на които се основа Европейския парламент. Ето защо смятам, че темата е важна. Това беше важен а, въпрос за това какво бяха изправени а, унгарските граждани по време на пандемията. Очевидно е, че всички държави членки трябваше да вземат по-активни, да вземат по-активни мерки по време на пандемията и ние не се а, не успорваме, ние поставяме под въпрос тази тежка отговорност, която носи всяко едно правителство, но мерките, които се приемат, би следвало да бъдат съизмерими и да спазват разпоредбите на член 2 на Договор на Европейския съюз, а именно основните права, свободата, равенството и човешките права трябва всеки един да се спазват, включително и правата на представителите на младсинствата. А това именно не се случи с предишният закон за извънредното положение, нито пък с новият закон, който влезе в сила през месец юни. Трябва заедно да преодолеем кризата, но трябва да го сторим при пълно спазване на европейските принципи и ценности. Ето защо на първо място бих искал да помоля госпожа председателя. Петицията да остане отворена, защото все още има редица висящи въпроси. Новият закон също представлява опасност за европейските ценности и за закрилата на основните права на унгарските граждани, които са и европейски граждани. Ето защо техните права следва да бъдат защитени и унгарското законодателство следва да отразява европейските ценности. Трябва също така да подкрепим инициативата на Европейската комисия да продължи с наблюдението на мерките в рамките на извънредното положение. Първо място да се гарантира, че основните права и ценности на Европейския съюз се спазват. Благодаря ви. Госпожа Том има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, бих искала да взема думата от името на колегата Катерина Чех, която, доколкото разбирам, все още някъде в Унгария и не е успяла да напусне страната. Явно не е толкова лесно човек да напусне Унгария. Уважаема госпожо председател, бих искала най-напред да благодаря на петиционера за носител, на вносителя на петицията за тази важна петиция. Напълно подкрепям неговите съображения. Преживяваме безпредседентни е, времена и с а, а, мерките, които се, при, се приемат за борба с коронавируса, могат да имат много тежки а, последици за е, ежедневния живот, особено в Унгария, например, където с закон се наказваше възможността да се успори официалната информация и едновременно с това правителството си позволяваше да отнема правомощите от регионално равнище с, значителни съкрещения бюджета. Едно е ясно. Унгария няма да се превърне в либерална демокрация след отмяната на този закон. Ще продължава да се ръководи от една единствена партия без никаква система за контрол, както беше преди вирусът. Това е правителство не спазва върховенството на закона и е, конституцията. Нека петицията да, да остане отворена, защото не бива да забравяме, че има опасност човек да се озове в затвора, само защото си е позволил да напише във Фейсбук критичен към правителството поста. И въпреки, че продължава да има проблеми с COVID-19. Унгарското правителство явно не се, продължава да не се вълнува от слабостите на нашата здравословна система. Благодаря ви. Това беше посланието на госпожа Чех разбирам, че не ни достига време, но можем ли да помолим а, представител на комисия да изпрати своето изказване в писмен вид? знам, че нямаме време, но това, което тя каза, беше много интересно и ще е много полезно да разполагаме с него. Да, права сте, чудесна идея. Ще помолим госпожа Нолан да ни изпрати цялата тази информация. А сега думата има господин Златовски от ЕКР. Е.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 правилата в шенгенското пространство. Сега критикуваме Унгария, защото е въвела извънредно положение. Да, имаше извънредно, извънредна ситуация заради вируса. Полша не въведе извънредна ситуация, но беше критикувана за това, че не е въвела такова положение и се е борила срещу пандемията с нормални закони. Е, госпожи и господа, е пандемията, епидемията. предизвикана от вирус, който все още не познаваме добре е труден въпрос. Но нека да имаме доверие на правителствата. Ако правителствата предприемат ефективни мерки и броят на заразените спадне, това е допълнителна причина да имаме доверие в тях. Знаем, че при извънредните ситуации предполагат извънредни мерки. Сред тях е ограничаване на правата на гражданите и нарушение на правата на гражданите е и задължението за носене на маска в Берлин. Вече имаше демонстрации и демонстриращите гледат на това задължение като на ограничение на свободата. Всеки, всяка подобна демонстрация ли трябва да е повод за дебат тук? Госпожи и господа, в Унгария извънредното положение беше въведено. Вече го вече не е в сила. Тази петиция не е, е неоснователна и призовавам тя да бъде закрита. Господин Петър Яр. Тъй като не ни достига време, мога само да кажа, че се присъединявам към колегата Коша петицията засяга положение, което вече не съществува, тъй като въпросният закон вече беше отменен, така че нашата група е за закриване на петицията. Muchísimas gracias. El señor Slavakov um, de ICR e nos ha pedido la palabra. Estaba, eh? Pero no está. No. Pues de... Включения господин Слабаков изглежда не. такъв случай приключваме с, тази, с разглеждането на тази петиция. След като чухме представителят на Европейската комисия и представителите на различни политически групи, предлагам петицията да остане отворена, тъй като Европейската комисия в момента е, извършва оценка на положението в всички държави, които въведоха извънредно положение. Преди няколко дни прочетох изказване на комисарят Рейндърс, който предвижда окончателна оценка през месец ноември, така че предполагаме, ще времено да отворен на петицията и така пристъпваме към последният дневен, първата точка от дневният ред. Става въпрос за петиция внесена от господин Джонатан Апъл с британско гражданство, чиято тема е не спазва трудният достъп до евро правосъдие в Европейския съюз. Can you hear me? Okay, I think... Чувате ли ме? Да, да, добър ден на всички. Значи, службите на комисията не биха искали да се намесват на този етап. Няма какво да добавим в допълнение към вече казаното от нас писмена форма. Благодаря. Um, sido corto. Беше кратко. Е, по-кратко и по-ясно здраве го кажи. Е... a ver, <laughs> al miembro de la comisión estamos un poco, ¿no? Sea какво да ви кажа? Малко сме блокирани от а, а, комисията. А, но пък комисията вече се е изказала писмено, а, въпреки че ние нямаме, собствено казано, писмена процедура в нашата комисия по петициите. И става въпрос за устна фаза. Е, не е възможно как комисията да се позовава на писменото си изложение. Но тя явно представителят на комисията не е подготвен и какво ни остава на нас да да поискаме от него писменно да направи изложението си в последствие. Okay, <laughs> let's give the floor again to, to the... Е, айде да чуем отново председа... е, представителя на комисията. А, аз бих могъл, могъл да ви представя подготвения материал, от нашите служби. Не знаех, че той не ви е предоставен. А комисията отбелязва, че според практиката на Съда на Европейския съюз, държавите членки са длъжни да осигурят право на обещетяване, когато действията или бездействията на национални органи е, са били в нарушение на европейското законодателство и по този начин са увредени права, проистичащи пряко от европейското законодателство. И едно лице, което твърди това за себе си, може да поиска е, защита или обещетение от националните съдилища. Що се отнася до директивата за правна помощ, е, директивата от 2008 година е, за подобряване на правораздаването през граница чрез въвеждането на минимални общи правила за правната помощ, комисията смята, че тя, тази директива, е главен инструмент в ръцете на гражданите за фактическо упражняване на правото си на достъп до правосъдие в друга държава членка. Всички държави членки са транспонирали е, директивата, е, както по гражданско-правни, така и по търговско-правни въпроси. Е, директивата комисията е способствала за транспониране на директивата, като е разработила стандартни електронни форми. А цялата процедура е на лице и в електронното пространство, а има и друга директива от процесуален характер – за наказателно-правната област е, е, е, относно заподозрени и обвиняеми лица, обект на изпълнение на Европейска заповед за арест. Директивата цели да се укрепи взаимното доверие между държавите членки в наказателното им правораздаване и по този начин да се подобри взаимното признаване на актове в наказателно-правната област, като разбира се се отчитат различните наказателно-правни традиции. Държавите членки са се ангажирали да въведат необходимите е, правилници и, и е, е, подзаконови актове за това. 47 член от хартата, между другото, Европейската за правата и свободите прогласява правото, в това число на всеки, да има възможност да получи достъп до адвокатски съвет и защита. По-нататък в този член се гарантира правото на ефикасно средство е, за защита е, на лица, които не разполагат с достатъчно финансови средства. Хартата се прилага пряко в държавите членки по повод транспонирането на европейското законодателство. В тази връзка е, информация за правната помощ и поемането на съдебни такси и разходи може да бъде намерена на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 и Justice, електронно правосъдие. Е, комисията все така се ангажира да отстоява европейското законодателство и зачитането на основните права и свободи, на които почива Европейския съюз, като следи все така за състоянието и независимостта на е, съдебните системи на държавите членки в контекста на Европейския семестър, на класацията по европейско правосъдие и предстоящия доклад за състоянието на европейското право. Благодаря. Благодаря. Сега и давам думата на Господин Петър Яр, благодаря ви, госпожо председател. От една страна, вносителят на петицията засяга важна тема, която е свързана с основните принципи на Европейския съюз, а именно правото на достъп на гражданите до правосъдие и факта, че това право трябва да бъде улеснено. От друга страна, на мен в петициите ми липсват конкретни примери. Фактът се заявява, но какво конкретно стои зад него, какви са конкретните случаи. И в това отношение намерих и изложението на Европейската комисия доста общо по своето същество, което също беше съвсем уместно, така че ви предлагам предвид тези обстоятелства да закрием процедурата по тази петиция, тъй като липсват конкретни проблеми. Крайно обща е цялата тази петиция, така че моето предложение е да изпратим отговор на Европейската комисия на вносителя на петицията и да закрием процедурата. Um, has a floor uh, Mr. Angel Mark of S&D. Yes, uh, thank you, Madam President, for giving me the floor. I think the petitioner has raised an inter interesting благодаря. Вносителят повдига важна тема. Жалко е, че не можахме да го чуем. Щеше да е интересно да чуем конкретен пример, защо според него този проблем съществува. Въпросът ми е, има ли конкретна причина, поради която е, вносителят е, не присъства Вносителят изразява съжаление за това, че по въпроса за правната помощ няма последователност между държавите членки. Комисията ни представи убедително състоянието на правната помощ. Правната помощ е много важно не само за нашата политическа група, но и за всички нас. Както знаем, тя е заложена в Харта за основни свободи и Конвенцията по правата на човека. И като, както каза представители на комисията, портала и Justice, аз го погледнах и там са представени механизмите за правна помощ в държавите членки, но не можем да преценим дали между тях има връзка. Също така Агенцията по правата на човека са правили проучване за правна помощ, за правна помощ за деца, за е, лица търсещи убежище, но би било интересно да се направи сравнение между правната помощ. Заедно с това, за мен е трудно да се закрие една петиция, ако не сме изслушали вносителя. Ако не сме разговаряли с него, аз бих предпочел петицията да остане открита, да се опитаме да се свържем с него и след това да имаме време да анализираме отговора на комисията и на тази основа да решим какво да предприемем. Председателката, благодаря ви. Господин Златовски от ЕКАРЕ. Ако правилно разбрах, е, няма да успеем да се свържем с вносителя. Надявам се, че това е по технически причини, а не защото е в затвора. Госпожи и господа, председателката прекъсва. Господин Золотовски. Искам да ви знам защо вносителят не е тук, защо нямаме дистанционна връзка с него. Извинявайте, мога, мога ли да продължа? И така, ако се представя петиция в нея, трябва да се напише нещо. Тук не намираме нищо. Това е първото. Второ, Вносителят би трябвало да ни представи някаква информация. Трябва да ни каже нещо. Той не иска да ни каже нищо. И за мен това е допълнителен мотив да закрием петицията. Сега, аз ще ви обясня нещо носителя влезе в контакт с нас току-що по имейл. Ще ви изпрат, ще препратя този имейл на всички членове на комисията. Вярно е, че тук са ЕНП социалисти и демократи и ме някои групи и искат петицията да се закрие, други да остане открита. Аз съм била адвокат в Испания и мисля, и за мен е важно петицията да остане открита, отворена и да попитаме Европейската комисия да ни обясни кои какви услуги се предоставят, какви правни услуги се предоставят на гражданите и на уязвимите групи във всяка страна. Можем да поискаме тази информация от комисията. Аз ще ви изпратя имейлът, който ни изпрати вносителят и може би на заседание на координаторите